Благодаря много. Първата точка в дневния ред за днес е доклада Коми за стратегията за единния пазар. Започваме с компромис 9 за първа част. Има някакъв проблем с микрофона. Чувате ли ме по-добре така? Okay. Okay. И така, компромис 9, е, част първа за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Изменение 51 за, против, проверка по електронен път. E Един глас от НП твърде много има. Сега е добре. Закривам гласуването. Отпада. Е, отхвърля се. Компромис 7. За, против, въздържали се, приема се. 3 е, за, против, приема се 5 на МПО за, против, въздържали се, отхвърля се 59 за, против, въздържали се, отхвърля се компромис 8 за, против, въздържали се, приема се 66 за, против, въздържали се, отхвърля се 57, проверка по електронен път. 66. 66. Отхвърля се. Изменение 78, първа част за, против, въздържали се, приема се, втора част за, против, въздържали се, приема се. Мисля. 79 за, против, въздържали се, отхвърля се 80 за, против, въздържали се, приема се 81 за, против, въздържали се, приема се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 за, против, въздържали се, отхвърля се 21 от Емпъл за, приема се 27 за, против, въздържали се, приема се 86 за, против, мисля, че се отхвърля. Компромисно изменение 10 за, против, въздържали се, приема се. 97 за, против, въздържали се, Отхвърля се. Ще проверим чрез електронно гласуване. Извинете, не разбрах. Приема се МПЛ 12 за, против, въздържали се, отхвърля се. 98 за, против, въздържали се, отхвърля се. 99 за, против, въздържали се, отхвърля се. 100 за, против, въздържали се, приема се. Стигаме до 104 за, против, въздържали се, приема се 105 за, против, въздържали се, отхвърля се МПЛ 2. Проверка по електронно гласуване по 105 изменение. Отхвърля се. Емпъл 2 за, против, въздържали се, приема се 106 за, против, въздържали се, отхвърля се, 11 за, против, въздържали се, приема се 109 за, против, въздържали се, отхвърля се. 117 за, против, въздържали се, приема се. 118. Разделно гласуване по първа част за, против. Проверка чрез електронно гласуване. Приема се втора част за, против въздържали се, проверка с електронно гласуване. Отхвърля се. 119 за, против, въздържали се, приема се. Казват ми, че че трябваше да гласуваме по 101, 102 и 103. Извинявам се, връщаме се на тях. 101 за. Против. По 101 гласуваме. Това е 11-та страница. Става въпрос за съвместими изменения с изменение 100, по което гласувахме. 101 за, против, въздържали се, приема се. 102 за, против, въздържали се, приема се. 103 за, против, електронно гласуване, проверка по 103. Приема се. Извинявайте за това. Компромис 12 на 14 страница за.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 Приема се. Компромисно изменение 13. За, против, въздържали се. Приема се 134 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Компромис 14 за, против, въздържали се. Приема се 147 за, против, въздържали се. Приема се 150 за, против, Нека проверим по електронно гласуване, защото явно е сложно тук. That's 150. That has fallen. Отхвърля се. 151 за, против, въздържали се, приема се 152 за, против, въздържали се, приема се 153 за, против, въздържали се, приема се 155 с устно изменение за, против, въздържали се, приема се. 155 за, против, въздържали се, приема се. Не. 155 отпада. Можем да гласуваме 157 за, против, въздържали се, отхвърля се. 159 за, против, мисля, че това се отхвърля. 158 се отхвърля. 159. Може ли отново да гласуваме с него? За. Против. Приема се. Компромисно изменение 15, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 162 за, против, въздържали се, отхвърля се, 170 За. Против. Въздържали се. Мисля, че се отхвърля. 171 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 172 за. Против. Въздържали се. Приема се.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 МПЛ 19 е отпаднало. МПЛ 33 за, против, въздържали се. Проверка по електронен път. Отхвърля се. Още един член на НП се присъедини. Пак ли са твърде много? Отхвърля се. Изменение 180, разделно гласуване по първа част за, против, въздържали се, приема се втора част за, против. Приема се. 180 втора част. 181 за, против, въздържали се, отхвърля се компромис. 16 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 191. Да, нека гласуваме 155, 156 и 157, защото са съвместими с 153. Това е на 20-та страница. Говоря за 150, от 155 до 158 изменения. Приехме 154, така че те отпадък, но те са съвместими с 153. Председателката. Приехме 154 и ми казаха, че 155, 157 и 158 отпадат. Председателката. Ще помоля вашите съветници да проверят отново, защото приехме 153 и в моя списък за гласуване останалите отпадат. 154 отпада, така ли? Не, казва председателката. 154 беше прието. Ще продължим гласуването, е, Марлене, и ще помоля вашите съветници да проверят отново. 153 беше прието, така ли? Тогава 154 отпада, ако 153 е прието. Председателката, извинявам се, напълно сте права, аз съм напълно в грешка и се извинявам за което. Не трябваше да гласуваме по 154-то изменение. Сега трябва да гласуваме 155 за. 155 за, против, въздържали се, приема се 157 за, против, въздържали се, приема се 158 за. Сто пятьдесят шесть. Отхвърля се. 158. За, против, въздържали се, приема се. Най-общо ще кажа в този параграф 12 измененията, които се приеха бяха 153, 155, 156 отпадна, 157 беше прието, и 158 също беше прието. И 159 като параграф 12а също беше прието. Извинявам се, но е много сложно. Гласувахме по компромисно изменение 16 на 27 страница. 191 за, против, въздържали се, отхвърля се компромисно изменение 17, първа част за, против, въздържали се, приема се, компромисно изменение 17 за, против, въздържали се, приема се, 196 за, против, въздържали се, мисля, че това се отхвърля, но нека проверим отново по 196. Yes, close. That falls. Отхвърля се. Стигаме до 208 изменение на 300 страница за, против, въздържали се, приема се 208 за, против, въздържали се, отхвърля се 209. Не, това е отпада. Не, не отпада, поправя се председателката. Трябва да гласуваме по всичките. Искате ли да гласуваме Unlock? Не. 209 за, против, въздържали се, приема се 210 за, против, въздържали се, приема се 211 за, против, въздържали се, приема се 212 за, против, въздържали се, приема се 213 за, против, въздържали се, приема се 214 за, против, въздържали се, приема се 215 за, против, въздържали се 216 за, против, въздържали се, приема се 217 за, против, въздържали се, отхвърля се 218 за, против, въздържали се, приема се 220 разделно гласуване за, против, въздържали се, приема се Втората част на 220 за, против, въздържали се, приема се. 219. В края за, против, въздържали се, приема се. Да проверим отново по електронно гласуване. Приема се. 221 е отпаднало. Компромисно изменение 18. За. Против. Въздържали се. Приема се. 228 отпада. 229, 230, 231 и 232. За против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 19 за, против, въздържали се. Да проверим по електронен път. Приема се. Компромисно изменение 19 се приема. 238 за, против. Проверка с електронно гласуване по 238. Отхвърля се 239 за, против, въздържали се, приема се. 240 за, против, въздържали се, приема се. 241 за, против, въздържали се, отхвърля се. МПЛ 32 за, против, въздържали се, отхвърля се. 242 за,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 Приема се. 38 за, против, въздържали се, приема се. 244 за, против,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 против, въздържали се, приема се 257 за. Две, 257 за, против, въздържали се, приема се. 258 за, против, въздържали се, приема се 259 за, против, въздържали се, приема се 260 за, против, въздържали се, приема се 261 за, против, въздържали се, приема се 262 за, против, проверка. Отхвърля се. Компромисно изменение 20 за, против и въздържали се, приема се. 269 за, против, въздържали се, приема се. 270 за, против, въздържали се, отхвърля се, но проверка. Отхвърля се. Sorry, Marlene. 271. Извинете, Марлене. 271 отпада. МПЛ 4 за, против, въздържали се, приема се. 9 за, против, въздържали се, отхвърля се. 272 за, против, въздържали се, отхвърля се. 273 за, против, въздържали се, приема се. 274 за, против, въздържали се, отхвърля се. 275 за, против, въздържали се, приема се 276 за, против, проверка. Отхвърля се 277 за, против, въздържали се, отхвърля се 278 за, против, въздържали се, отхвърля се 278 9 за, против, въздържали се, приема се. 280 за, против, въздържали се, приема се. 281 за, против, въздържали се, приема се. 282 за, против, въздържали се, приема се. Параграф 24 на 3 части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. За, против, въздържали се, приема се. За, против, въздържали се, приема се. Трета част. 295 за, против, въздържали се, приема се. 296 за, против, въздържали се, приема се. 298 и 299 отпадат. И всичките тези следващи отпадат. Стигаме до 307. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 308. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 309. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 310 за, против, въздържали се, отхвърля се, 311 за, против, въздържали се, отхвърля се, 312 за, против, въздържали се, отхвърля се, 313 за, против, въздържали се, проверка по електронен път. Приема се 314 за, също проверка по електронен път. Oh, sorry, that's Не, приема се. 314 се приема. 315 за, против, въздържали се, отхвърля се. 316 за, против, въздържали се, приема се. 317 за, против, проверка по електронен път. Отхвърля се. Емпл 24 за. Двадесет четири отпада, 26 за, против, въздържали се, приема се, 318 за, против, въздържали се, приема се. 319 за, против, въздържали се, приема се. 320 отпада. 321 за, против, въздържали се, отхвърля се. 3,22 за, против, въздържали се, отхвърля се 3,23 за, против, въздържали се, приема се 3,24 за, против, въздържали се, приема се 3.25 за, против, въздържали се, отхвърля се. 3.26 за, против, въздържали се, отхвърля се. 3... we need to vote these ones? Yes, we need to vote these ones. 327. 327 за, против, въздържали се, Отхвърля се 328 за, против, въздържали се. Нека да проверим. falls. 329 in favor, against. За, против, въздържали се. Приема се 330 за, против, въздържали се. Мисля, че се приема. Нека да проверим. Yes, it's passed. Приема се 331 за, против, въздържали се. Приема се 31 за, против. А, 31 отпада. 332 за, против, въздържали се. Приема се. 333 за, против, въздържали се. Отхвърля се 334 за, против, въздържали се, приема се 335 за, против, въздържали се, приема се 336 за, против, въздържали се, отхвърля се. Добре, нека да проверим. Отхвърля се 337 за, против, въздържали се, приема се 338 за, против, въздържали се, приема се 339 за, против, въздържали се, приема се 340 за, против, въздържали се, приема се 341 за, против, въздържали се, приема се 342 за, против, въздържали се. Отхвърля се 25 за, против. Нека да проверим. Да, нека да проверим. Емпл 25. Employment 25. Okay. No, it's passed. Приема се. Но резултатите бяха близки. 11 за, против, въздържали се, приема се. 29 за, против, въздържали се, приема се. 300 343 за, против, въздържали се, отхвърля се 344 за, против, въздържали се, отхвърля се 345 за, против, въздържали се, отхвърля се 346 за, против, въздържали се, отхвърля се 347 за, против, приема се. 348 за. 348 за. Против. Въздържали се. Приема се. 349 за. Против. Въздържали се. Приема се. 350 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 351 за. Против въздържали се, отхвърля се, 352 за, против, въздържали се, отхвърля се, МПО 13 за, против, въздържали се, приема се 353 за, против, въздържали се, отхвърля се, 354 за, против, въз... нека да проверим. That falls. Отхвърля се. 355 за, против, въздържали се, приема се 356 за, против, въздържали се, приема се 357 за, против, въздържали се, приема се 358 за, против, въздържали се, отхвърля се 360 за, против, въздържали се. Приема се 361 за, против, въздържали се. Отхвърля се 362 за, против, въздържали се. Приема се 363 за, против, въздържали се. Отхвърля се 359 за, против, въздържали се. Отхвърля се 364 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Компромис на изменение 23 в три части. Първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Нека да проверим все пак. Приема се. Трета част за, против, въздържали се, приема се. 373 за, против, въздържали се. Отхвърля се 374 за, против. Отхвърля ли се? Нека да проверим, ако обичате. 374. Sorry, it Thank you. Хвърля се. Благодаря ви. 376 за. Против. Въздържали се. Приема се. 375 за. Против. Въздържали се. Приема се. 377 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се 378 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се 379 за. Против. Въздържали се. Приема се 380 за против, въздържали се, приема се. МПЛ 1 за, против, въздържали се, приема се. Изменение първо за, против, въздържали се, приема се. Второ за, против. Май ще трябва да проверим. Изменение второ. Ключово гласуване. Amendment Изменение второ. Второ. Sorry. Моля. Okay. Start again. Добре, започваме отново. Изменение второ, което е позоваване 8А ново. За, против. Добре, начало на гласуване. three more people who are in the room who haven't. Има трима души в залата, които са тук, но не са гласували. Край на гласуването. Отхвърля се с един глас. Now we've got a new camera on the table. Ah. Thank you for taking Имаме тук нов фотоапарат в залата. Чудесно! Следващия път сигурно дронове ще прелитат над главите ни. Може би това се целеше с изменение 48. Та. Изменение трето. За. Против. Изменение трето. За. Против. Въздържали се. Приема се. Четвърто. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Поне така мисля. Но нека да проверим.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 против, 10 за. Добре, нека да проверим. Отхвърля се 11 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Извинявам се, но да проверим все пак. Отхвърля се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 против, въздържали се. Отхвърля се. Компромис 5 за, против, въздържали се. Приема се. 6. А, втора част на компромис 5. Добре, за, против, въздържали се, приема се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. 43 за, против, въздържали се.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 за, против, въздържали се, приема се. Б, за, против, въздържали се, приема се. С, за, против, въздържали се, отхвърля се. Някой размахваше карта преди малко. Да, госпожо председател. Obrigado, Sra. Presidente. Eu dei ontem... Благодаря ви още веднъж. Та казвах, че вчера изпратих на докладчика в сянка до секретарята и до председателя предложение за представяне на становище на младсинството по смисъла на член 55. Нашето становище ще бъде прикачено към доклада, след като гласуваме. То гласи следното. Механизма на единния пазар постави акцента върху различията между държавите членки. Целта е да се предотвратят данъчните злоупотреби, приватизацията, дерегулирането на търговските отношения и концентрацията на капитала. Единния пазар заличи редица понятия като сближаването, солидарността и така нататък и доведе до възникването на новия неолиберализъм. В негово име се атакуват правата на работниците, смъкнаха се заплатите и а, се стигна до нестабилност на работните места. Бюджетната политика преди беше много по-справедлива. Позоваваме се на растеж, на висок ръст на безработицата, на невъзможност за финансиране на МСП. Всичко това доведе до нисък ръст на инвестициите. Европейската комисия лансира стратегията за единния пазар, която ние отхвърляме категорично за разлика от мнозинството. Това е нов капитализъм, който ще доведе до концентрация на паричните средства в, в ръцете на капиталистите. Експлоатирането на хората се превръща в правило. Това води до създаването на един социално-економически модел, който противоречи на интереса на народа. Благодаря ви. One moment. Моменто. Един момент, ако обичате. Like да ви прочета ли правил 56.3? the the rules of procedure. Това е от процедурния правилник на парламента. Когато становището на парламентарната комисия не е единодушно, доклада трябва да даде в обобщен вид мнението на младсинството. Становището на младсинството се изразява след като се гласува целият текст. И по искане на своите автори може да бъде обект на писмена декларация, която не надхвърля 2000 думи. В приложение към обяснителния меморандум, председателят, който съм аз, може да уреди всякакви спорове, които могат да възникват по смисъла на тази разпоредба. И така, това становище? От името на цялата група ли се изисква? От името на ГУЕ? Отговор. Не. В правилото се говори за членове на парламента, а не за политически групи. Това не е становище на политическа група. Председателката Дано се казва, че в обобщен вид се дава становището на младсинството. По искане на неговите автори допълва оратора. Председателката. Ако трябваше да вземем предвид и да включим към доклада това становище, това би означавало, че всеки, който не подкрепя доклада в неговата цялост, е съгласен с всичко, което вие току-що изчетохте. И аз бих искала да разбера дали има други членове на парламента в тази зала, които момент да довърша казва председателката. Има ли други членове на парламента в тази зала, които искат да се въздържат или да гласуват против доклада, но които не са съгласни с това становище? Има ли някой, който не желая да подкрепи доклада и който не е съгласен с прочетеното току-що становище? От господина в червено господин Лопес. Мистер Пименто Лопес. Заповядайте, господин Лопес. Благодаря, госпожо председател. Това е съвсем обичайна процедура. Тя често се прилага в различните парламентарни комисии и по този начин се дава възможност да се чуе и мълцинството. Становището вързва само авторите на становището. Тук не говорим за становище на малцинство, което се прикачва към доклада и което е, включва всички, които гласуват против доклада в неговата цялост. Разбира се, човек може да гласува против или да се въздържи по редица идеологически, политически или партийни причини. Председателката ми, това не е обичайно в моята практика. В становището на младсинството по правилото, което току-що изчетох, се смята, че то отразява мнението на тези, които са против становището. Андрея Шваб, аз съм против тази глупост. Председателката. Радвам се, че имате собствено мнение по въпрос. Но искам да се уверя, че тук сме взели предвид становището на всеки го. Вики, мога да бъда и малко по-любезен от Андрея Шваб. Процедурата за писмено становище изисква брой гласувания. Не мога да си представя, че е нормално някой да вдигне ръка и две минути тук да ни говори а, разни работи. Не смятам, че по този начин ще ни се помогне. Ако искате да представите в писмена форма това преди да гласуваме, добре, но първо проверете какво е мнозинството, дали сме единодушно и тогава ще преценим дали да вземем предвид казаното. Господин Далтон. И аз исках да кажа това, което каза Андреас. Разбирам, че в процедурния правилник говорим за писмено становище. Така че очаквам, госпожо председател, и вие да получите писмен вид това, което току-що чухме. Председателката. Доколкото разбирам, писменото становище е изпратено на докладчиците в сянка, но не и на мен. И на секретарята добави господин Лопес. Председателката да, но не зная дали това е направено. И така. Въпросът ми е ясен и той е следният. Някой в тази зала възнамерява ли да не подкрепи доклада? Или пък който възнамерява да се въздържи? Някой и който не е съгласен за току-що прочетеното становище. Да, има. Добре. В такъв случай, страхувам се, не мога да взема предвид вашето становище като отразяващо гласа на мълцинството. Извинявайте, госпожо председател, тук съвсем не става въпрос за прилагането на едно рядко прилагано правило, което урежда демократичния марш в нашия парламент. В разпоредбата се казва, ако становището на парламентарната комисия не е единодушно, докладът трябва да включва обобщение на становищата на малцинството. Становищата в множествено число. Това не ни ограничава до едно становище, което да изразява мнението на цялото мълцинство правилото не изисква това становище да отразява всички мнения на хората, които са гласували против. Просто се казва, че а, становището трябва да отразява мнението на този, който е съставил становището в случая Моя милост. Докладчика в Сянка и секретарята бяха информирани за моето решение. Позоваваме се на процедурния правилник, трябва да го спазим и по време на гласуването, именно да вземем предвид становището на мълцинството. Благодаря ти, Вики. Вече казах, че становището не се внася от мое име или от името на групата. Това е личното становище на член на парламента. Искането ми е, ако е възможно, името на господин Лопес който е изготвил декларацията, изрично да се упомене към обяснителното му становище. Има ли проблем с това, председателката? Ако наречем това становище на младсинството, това означава, че то трябва да обобщава мнението на всички, които са гласували против и които са в младсинство по смисъла на процедурния правилник е така. Може да има становище на младсинството, което да отразява мнението на младсинството. Когато парламентарната комисия не е единодушна, доклада трябва да представи в обобщен вид становището на младсинството. Точка. Да, аз говоря английски и мога да чета на английски, господине. Становището на младсинството трябва да бъде изразено след като се гласува целият доклад и може да се изиска да бъде представено в пис... формата на писмена декларация, която да не надвишава 2000 думи. Предложението ми е следното. Ще обсъдя въпроса с правната служба, след като гласуваме. Разбирам че тези, които не подкрепят доклада, могат заедно да представят становище на младсинството. Разбирам, че вие си имате мнение, но не смятам, че имате право да налагате това мнение на останалите, които не подкрепят доклада. Така че, Денис, предлагам тези, които решат да не подкрепят доклада, заедно в последствие да предложат едно или повече становища на младсинството, които евентуално да приложим към доклада. Но ще проверя въпроса с правната служба, ще се допитам до нея. Съгласни ли сте сега? Хайде да пристъпим към гласуване. Гласуваме целият текст. Right. If I, if I correctly, um... Ако правилно ви разбирам, казано е, че декларацията е изпратена на докладчиците в сянка, но аз не съм видяла подобна, подобна декларация, така че не сме съгласни с това, което а, прочете господинът. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че а, текстът е съвсем ясен в правно отношение. Аз съм а, юрист текста е съвсем ясен. И мисля, че колегата е прав. Гласуваме за текстът като цяло. Suggest... Предлагам тримата депутати, които са гласували против, да решат дали ще направят съвместно изявление или отделни изявления. Благодаря много. Благодаря. Само две думи да кажа. Госпожа Лара Коми. Искам да благодаря на всички с които работих. Мисля, че текстът беше подкрепен много широко и затова благодаря. И така, сега минаваме към а, гласуването на доклада по виртуалните валути. Шести компромис, да, за. Втори параграф. Първи компромис за Първи компромис за, против, въздържали се, приема се. Шесто изменение за, против, въздържали се, проверяваме. Осмо изменение за, против, въздържали се, проверка. Отпада девето изменение за против въздържали се приема се. Втори компромис за против въздържали се приема се. Седми компромис за против въздържали се приема се. Четвърти компромис за против въздържали се приема се. Трети компромис за против въздържали се приема се. 12-то изменение пада. Пети компромис за против въздържали се приема се. 18-то изменение за против въздържали се. Нека проверим. Гласуваме електронно по за 18-то. Гласувайте, моля. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 18 и 19 са отхвърлени. 20 за против въздържали се. Отхвърля се. 300 изменения за против въздържали се отхвърли се 31 за против въздържали се приема се 32 за против проверка за 32 Отхвърля се. 33-то за против въздържали се. Приема се. 39-то за против въздържали се. Отхвърля се. 40-то за против въздържали се. Отхвърля се. Гласуваме по становището като цяло. Благодаря. Още двама души трябва да гласуват. 31 за, двама против, 4 въздържали се. Андреас иска думата. Благодаря. Вики, искам да благодаря на онези, които работиха по доклада и онези, които гласуваха за него. Искам да кажа, че в този парламент уважаваме мнението на младсинството, но а, ако не, са, не сте внесли изменение, и то не е било прието, може да се направи писмена декларация. Значи това е процедурното положение на нещата. Искам още един път да благодаря на докладчика специално за единния пазар. Знаете, че доклада беше много тежък. Зачитам правото на мълцинството да прави изявления, но не от името на всички, които са гласували против. Вижте да се споразумеете помежду си, ако обичате. Сега а, гласуваме по а, а, следващия доклад. За нелоялните търговски практики. За, против, въздържали се. 77 изменение. За, против, въздържали се. Отпада. 305 за против въздържали се отхвърля се, 79 за против въздържали се отхвърля се, 80 за против въздържали се отхвърля се, 81 за значи 81, 83 и 306 за против въздържали се. Ще трябва да проверим за тези трите. Отхвърля се. 82 изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 307 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 84 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Осми компромис. За. Против. Въздържали се. Приема се. 89-то изменение. За против въздържали се. Приема се. Триста и осемнайсто за, против въздържали се. 318 още един път гласуваме за, против, въздържали се, приема се. Искате проверка? Проверяваме за 318. Отхвърля се с един глас. 327. За. 327. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 328. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 93. За. Против. Проверяваме за 93-то. И резултатът приема се 94-то за. Извинявайте, това пада, 95-то също пада, значи 331 за против въздържали се приема се, 101 за против въздържали се. Проверка. Проверяваме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 Приема се. 96-то за. Против въздържали се. Приема се. 97-то за. Против. Проверка 97-то. Извинявайте. 97, 329, 330, 330, второ е, всички падат, както разбирам. Гласуваме по 333 за, против въздържали се, приема се. 334 за против. Отхвърля се. 335 за против. Въздържали се. Отхвърля се. 106 за против. Отхвърля се. 105 за против. Отхвърля се. 107 е езиково. 338. Първата част за, против. Проверка за, по първата част на 338. Отхвърля се. 336. За. Против. 336. Виждате, че е, отпада. В такъв случай 101 за против е, проверка. 108. Приема се. 109 за против приема се. 337 за против приема се. 110 за против Проверка. Отхвърля се. 339 за, против. Проверка. 116 за, против. Проверка. Приема се. 114 за. Извинявайте, каза председателката. Значи 116 е прието. Следващите няколко падат. Стигаме до сто двадесет и първо. изменение. За. Против. задържали се. Приема се. Това беше 121 на Дита Шаранзова. Шаранзова. 121, моля ви, за, против, въздържали се, приема се. 344 за, против. Нека проверим 334. Приема се. 127 за, Не, извинявайте, те падат всичките тези до девети компромис. За, против, въздържали се, приема се. 135, то е добавка за, против. Проверяваме 135-то изменение. Приема се. 145 за, против, въздържали се, отхвърля се. 146 за против, въздържали се, отхвърля се. 148 за против, въздържали се, отхвърля се. 149 за против, въздържали се, отхвърля се. Десети компромис за против, въздържали се, приема се. 11 компромис за, против, въздържали се, приема се. 158 изменение за, против, въздържали се, проверка. Това е АМ 158. Проверяваме резултата. Приема се. 12 компромис за, против, въздържали се, приема се. 170 седемдесето изменение. 170 седемдесето за, против, въздържали се, проверка по 170 седемдесето. 170 седемдесето. 100 се приеме 171 за, против, въздържали се проверка. Проверяваме 171. Отхвърля се. 172 за, против, въздържали се, проверяваме. Прието. 13 компромис. За, против, въздържали се, приема се. 180 за, против, въздържали се. Мисля, че а, се отхвърля, но ще проверим. А, 180 и 357. Гласувайте, моля. Още двама души трябва да гласуват. Отхвърлят се. 181 за, против, въздържали се, отхвърля се. Извинявайте. Заедно с 358 за, против, въздържали се, отхвърля се. 181 за, против, въздържали се, отхвърли се. 182 за, против, въздържали се, приема се. 182 и 183 са идентични. Искате проверка? Про проверка за 182 и 183. Приемат се. 14 компромис за, против, въздържали се, приема се. 184-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 185-то за, против, въздържали се, приема се. 187 за, против, въздържали се, отхвърля се. 188 за, против, проверка. Приема се. 189 за, против, въздържали се. Проверка. Отхвърля се. 190 за, против, въздържали се. Приема се. 360 за, против, въздържали се. Проверка. Извинявайте, всъщност то пада. 15 компромис за, против, въздържали се. Приема се 316. Проверка. по 362. То се отхвърля. 205. За, против, държали се. Проверка 205. Отхвърля се. 204. За, против, въздържали се, приема се. So everything there's fallen until 207 in Всичко до 207 пада. Гласуваме 207. Проверка за 207. Предишните падат. Приема се. 208 за, против, въздържали се. Проверка за 208. Отхвърля се. 16 компромис. За, против, въздържали се. Приема се. Двеста и деветнайсто за, против, въздържали се, проверка. Отвърли се. 225 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка 225. то Отвърля се. 374 то за, против, въздържали се, Отхвърля се, но нека проверим. Отхвърля се. 226 за, против, държали се. Проверка. Проверка за 226 изменение. Отхвърля се. 375-то. За. Против. Проверка. Отхвърля се. 227 за. Против. Въздържали се проверка. Отхвърля се. 16А. Компромис 16А. За, против, държали се, приема се. 240 за, против, държали се. Проверка. 240. Гласовете моля. Отвърля се. 378 за, против, въздържали се, отхвърля се. 379 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка, искате проверка? Проверка за 379-то. Отхвърля се. 380 за, против, въздържали се. Проверяваме. 380 Приема се. 381 за, против, въздържали се. Проверя, проверка. Приема се. 382 382 за, против, въздържали се. Но нека проверим. Проверка 382. Приема се. 17 компромис. За, против, въздържали се. Приема се. 386 изменение. За, против, въздържали се. Отхвърля се. 18 компромис. За, против, въздържали се, приема се. 19 компромис за против, въздържали се, приема се. 269 то изменение. За, против, въздържали се, приема се. 270 за, против. Проверка, моля. Отхвърля се. Триста за проверка. Проверяваме 392. Приема се. 394 за против въздържали се. Проверка. 394. Отхвърля се. 395. За, против, въздържали се. Провер, проверка, моля. 395. Отхвърля се. 396. 396 за, против, проверка. Отхвърля се 397 за, против, въздържали се, отхвърля се 398 за, против, въздържали се. Ще трябва да проверим. Това е 397 изменение. Гласувайте, моля. Отхвърля се. 398 за. 398 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 272 пада. 399 за. Против. Проверка. Приема се. Това беше 399-то. 400 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 401 за. Против. Въздържали се. Приема се. 402 за. Против. Въздържали се. Проверка. Приема се. 403 за, против, въздържали се, приема се. 273 за, против. 273, 74, 78 заедно гласуваме и правим проверка за трите. АМ1 за, против, въздържали се, приема се. 275, 280 и 281 за. Въздържа, против въздържали се, приема се. 283 е пада. 276 и 287 за, против въздържали се, приема се. 277, 286 за, против въздържали се, приема се. 285 пада. Второ изменение. Приема се. Трето изменение за, против, въздържали се, приема се. 279, 282 и 284. 279, извинявайте, каза председателката. Да, за, против, е, проверка. Проверяваме 279. Двеста и 284 за, против, Проверяваме 282 и 284. Приемат се. Първи компромис за, против въздържали се, приема се. Седмо изменение за, против въздържали се, отхвърля се. 290 за, против въздържали се, проверка. Приемат се. 291 за. Против, въздържали се, отхвърля се. Искате проверка? Може да проверим. 291. Отхвърля се. Отхвърля се. 292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 Приема се. Връщаме се, за да проверим и 18-та. Гласувайте, моля. Приема се. 22-ро изменение за, против, проверка. 22-ро. Отхвърля се. 23-то е за, против, въздържали се. Мисля, че се приема, но нека проверим. 23-то изменение. Гласувайте, моля. Приема се. 25-то за, против, въздържали се. Приема се 28. Мисля, че 25-то се приема. В такъв случай следващите падат. Гласуваме за четвърти компромис. За, против, въздържали се, приема се. 38 изменение за, против, въздържали се. Отхвърля се. Проверка. Отхвърля се. Не работи апаратът, чето ли ви? Ако искате, си сменете мястото, да видите дали на друго място няма да работи. През следващото гласуване ще проверим дали работи тази, това апарат. 39-то изменение за, против, проверка. 39-то изменение. Приема се. 41 и 296 заедно. За, против, въздържали се. Проверка. 41 и 296. Отхвърлят се 42 за, против, въздържали се Отхвърля се. Не съм съвсем сигурна. Нека проверим а, резултатът за 42-ро изменение. Още двама, още един трябва да гласува. Приема се. Пети компромис. За, против, въздържали се, приема се. 44-то, 45-то, извинявайте. Извинявайте, казва председателката. 44-то за, против, въздържали се, подхвърля се. 45-то за, против, въздържали се, приема се. 49-то за, против, проверка. Четиридесет девето се отхвърля. Четиридесет и осмо за против, въздържали се, проверка. 48. Отхвърля се. 297 изменение за, против, въздържали се. Ще проверим. 297. Приема се. 46-то. За. Извинявайте, 46-то пада. А, не, ще гласуваме, казва председателката. За, против, въздържали се. Проверка 46-то. Отхвърля се. 47. За против, приема се 50 за, против. Ще трябва да проверим и 50-то. Мисля, че се приема. Не. То е прието. Благодаря. 51 за. Против. от НП като че ли искат да проверим 51-во, проверка. Съжалявам, дълго гласуване. Приема се 53-то. За, против, въздържали се, проверка. Приема се. 60-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се 58 за, против, въздържали се. Не знам. Проверка, проверка. 58. Приема се 57 за,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 Приема се. 68 за проверка. Отхвърля се. 69 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 70 за проверка. Приема се. 299 за против, въздържали се, отхвърля се, 71 за против, въздържали се, отхвърля се. Агри 1 за против, въздържали се, приема се. Агри 2 за, Агри 2 за против, въздържали се, отхвърля се. Агри 3 за против, въздържали се, отхвърля се. Агри 4. Втората му част. За. Против. Въздържали се. Проверка. Приема се втората част на Агри 5 проверка. Приема се. 6. Агри 6. За. Против. Проверка. Приема се. Агри 8. За, против, въздържали се, приема се. Агри 9, първата му част за, против, проверка. Приема се. Агри 15 за, против, въздържали се, приема се.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 Приема се 22 за, против, въздържали се, проверка. Агри 22. Извинявайте. Агри 22 се приема. Искате да проверим Агри 21 ли? Не, то е прието. 26. По първата част за, против, въздържали се, приема се. И сега всичко до края пада. А, гласуваме целият документ. Поздравления! 34 гласа за Nie, zostaw to. No, ale ona popatrzy, czy może. Вики, may I, may I ask you how we... Вики, e, мога ли да попитам как ще процедираме с другите гласувания, защото колегите трябва да напуснат залата? Председателката трябва да се гласува. Предупредих, че имаме много да гласуваме. Нека бързо да гласуваме по останалото. Гледам дневния ред. Благодаря на преводачите, казва председателката. Продължаваме по дневния ред. Ще продължим с гласуването, докато дойде комисара, ако може той да ни изчака за малко. Сега доклада Харанзова относно е, бъдещата стратегия. Изменение едно за, против, приема се компромис 1, за, против, въздържали се, приема се компромис 2, приема се. 18 за, против, въздържали се, отвърля се, 19 за, против, въздържали се. Проверка за 18. Моля, гласувайте. Отхвърля се. Отхвърля се 19 проверка. Моля, гласувайте. Закривам гласуването. Отхвърля се 20. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се 21 за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 Още един глас. Отхвърля се. 30 за, против, въздържали се, приема се. 30, 32 част. Комисаря разполага с малко повече време в края на заседанието, така че продължаваме с гласуването и той ще дойде. 32 за, против, въздържали се, приема се 33 за, против, въздържали се, приема се 30, отпад, отхвърля се. 33 втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 34. Разделно гласуване. Първа част за, против, въздържали се. Приема се втора част. Приема се. Проверка. Приема се. Втора част. За, против. Проверка. Моля, гласувайте. That falls. Отхвърля се компромис 5. Е, За, против, въздържали се, приема се. Компромис 7. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 50. За, против, въздържали се. Проверка, моля, гласувайте.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 пада. Компромис е с 11 за, против, въздържали се, приема се. 67. Проверка, моля, гласувайте. По 67. Приема се. 76 за, против, въздържали се, приема се. 12. Разделно гласуване, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 85 за, против, въздържали се, приема се. 86 за, отпада. 87 за, против, въздържали, е, приема се. 13 за, приема се. 91 за, против, въздържали се, отхвърля се. 22 отпада, 94 за, против 95 е, за, против 94 се приема, 95 за, против въздържали се приема се. 95 Отхвърля се. 96 за, против, въздържали се, приема се. 97 за, против, въздържали се, приема се. И гласуваме по целият текст. Колко е дълъг списък за гласуване за Далтон? how many of these are compromises? And it will be complicated order maybe to have it after the commissioner. As the, com how far away is the commissioner? He's only waiting outside. So. But we won't get them in this one. Okay. Vote Dalton. Okay. Гласуваме по Далтон. Микрофон за председателката. Микрофон за председателката гласувам. Това е окончателното гласуване по доклада Харанзова. 30 гласа за, 5 против. Комисаря ни чака отвън. Можем да започнем гласуване по доклада Дълтон, но трябва да сме сравнително бързички. Добре. Компромис 3. За. Приема се. 4. За. Приема се. Извинете. 36-то изменение. За. Против въздържали се, отхвърля се. Компромис 4 се при... беше прият, изменение 44 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. 7 за, против, въздържали се, приема се. 50 за, против, въздържали се, приема се. 51 за, против, въздържали се, отхвърля се. 52 отпада 53 за, против, въздържали се, отхвърля се. 54 за, против, въздържали се, отхвърля се 55 за. 55 не е паднало. 55 за, против, въздържали се, приема се. 56 за, против, въздържали се, отхвърля се. 57 за, против, въз... приема се. 58 и 59. 59 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 8 за, против, въздържали се, приема се. 67 за, отпада, отхвърля се. 68 за, против, приема се. 69 за, против, Отхвърля се 70, приема се 71 за, е, против, приема се 72 за, против, приема се. Проверка по 71. Моля, гласувайте. Отхвърля се. Благодаря. Компромис 9 за. Против приема се. Компромис 10 за. Против приема се. 85 за. Против приема се. 86 за, против, отхвърля се, 11, приема се, 91, отхвърля се, компромис 9, приема се, 98, приема се, 13, приема се, 14, приема се. 105. Отхвърля се. Компромис 15. Приема се. Компромис 16. Приема се. 117. Отхвърля се. Компромис 17. Приема се. 123. Отхвърля се. 124. Отхвърля се. 125. Не, не гласуваме по него. 131. За, против, отхвърля се. 132. Отхвърля се. 118. Не, извинява се, председателката. Компромис 18. Приема се. 136. Приема се. Компромис 19. Приема се. 139. За. 139. Против. Проверка. Моля гласовите. Past. Приема се. 140. Приема се. Компромис 20. Приема се. Компромис 21. Приема се. 153. Приема се. 154. Приема се. 155. 155. За. Против. Отхвърля се. Компромис 22. Приема се. 150. Не. 160. За. Против. Приема се. 161 е оттеглено, 162 приема се. 163 отхвърля се. 23 приема се. 173 приема се. 174 приема се. Проверка. Моля гласувайте. Отхвърля се. 175 и 176 отхвърлят се. 178 отхвърля се. 177 отхвърля се. Проверка електронно гласуване. Моля, гласувайте. По 177. Отхвърля се. 179 за, против, отхвърля се. 180 за, против, отхвърля се. 181 за, 182 за, против, приема се 183 е за, против, приема се 184 е оттеглено, 185 за, против, приема се 100, 100 извинете, 24 приема се. 189 за. Оттеглено е. 25. Компромис. Приема се. 26. Приема се. 194 за. Приема се. 27 за. Приема се. 197 за. Приема се. От, оттегля се. 198 за, приема се. 199 за, против, проверка. Моля, гласувайте за 199. Отхвърля се. 200 за, против, въздържали се, приема се 28, приема се 202, приема се 205 Приема се. 206. Приема се. 29. Приема се. 1. Приема се. 2. Отхвърля се. 3. Приема се. 4. 4 отпада. Изменение 6. Приема се. Компромис 1. Приема се. Изменение 11. Приема се. 12 и 13 се отхвърлят. 14. Проверка. Моля, гласувайте. Отхвърля се. 15. Отхвърля се. 16. Приема се. 17. Приема се. 18. Приема се. Компромис 2. Приема се. 22. Отхвърля се. 24. Приема се. 25. Отхвърля се. 26. 27. Приема се. 26 се приема също. 28. Приема се. 29. Приема се. И гласуваме по целия текст. Остава само още едно гласуване. Доклада се приема с 30 гласа за и 3 против. И накрая ще гласуваме предложението на господин Живани на мен относно а, митническия кодекс на а, и комисията. Благодаря, Филип. А, огромна работа свършихте в рамките на едно гласуване. Thank you, Благодаря много на всички за свършената работа. Комисаря ме попита за какво говорихме до сега. Гласувахме по преглед на, на парламента на цялата стратегия за единния пазар, доклад за нетарифните бариери в единния пазар и доклад по нелоялните търговски практики в единия пазар. Така че всички тези въпроси са доста важни, както и доклад по следващите стъпки в търговията и виртуалните валути. Също така разрешихме една грешка, направена от комисар Московиси в, в митническия кодекс по отношение на преходните взаимоотношения, които ще да се отразят върху вноса и износа, така че гласуването беше много важно. Сега ще помоля всички да заемат местата си, за да възобновим работата. Um, so the, uh, next item on the agenda... Следващата точка в дневния ред е размяна на мнения с заместник председателя на комисията господин Ансип, е, отговарящ за цифровия единен пазар, част от годишния ни диалог, е, в който се представя работната програма на комисията. И веднага ще дам думата на комисаря, който ще ни направи една презентация и ако сте съгласни, започвам да съставим списъка за изказвания и въпроси. Благодаря. So, thank you very much for uh, inviting me. Uh, this is, uh... Благодаря много за поканата да бъда тук. Това е второто ми заседание в парламента днес и виждам някои от членовете които участваха и в първото заседание, на което присъствах. И малко по-късно, ето, отново сме заедно. заедно. Относно цифровия единен пазар и докъде сме стигнали с предложенията. Ако си спомняте, май месец миналата година предложихме стратегията за цифрови единен пазар и през декември месец направихме първите две предложения в рамките на тази стратегия. Те са тясно свързани с работата на вашата комисия. Едното предложение касаеше договорените правила. Както знаете, днес имаме 28 видове правила, уреждащи материалните активи и техния пренос. А когато става въпрос за електронната търговия, можехме да имаме също 28 набора от правила. Ние искаме да ги хармонизираме. От една страна да има правила за материалните стоки и за електронното съдържание. Другото предложение касаеше преносимостта на съдържание. Мисля, че е важно много бързо да започнем с реформиране на авторското право в Европейския съюз. Разбира се, позволяването на преносимостта няма да не разреши всичките ни проблеми днес, но е огромна крачка напред, защото, както знаем днес, 35% от европейците прекарват най-малко 10 дни на година в друга държава на Европейския съюз. И също така много често тези хора пътуват в други държави членки на Съюза и искат да имат достъп до законно закупено съдържание, но поради ограничение в авторското право нямат такъв достъп. Същевременно знаем, че 20% от потребителите на интернет в Европейския съюз използват VPN за достъп, който прикрива IP-то, но за достъп до съдържание по интернет, но VPN не е безплатно. Трябва да плащате 6, 5, 10 10 евро месечно, 30 евро за 3 месеца и така нататък, за да имате достъп до съдържание с използването на VPN. И тези хора, които плащат за VPN, не смятат, че нарушават правилата. Но авторите, имащите правото, не получават възнаграждение от това. И за мен е напълно невъзможно да се разбере защо ограниченията върху преносимостта продължават да съществуват. Ако е заплатено веднъж за достъп до онлайн съдържание в държавата, в която лицето живее по принцип, как тогава някой ще му каже, нямате достъп до същите филми, музика, игри, спортни предавания в друга държава, членка на Европейския съюз. в някои държави членки. Политиките, политиците искат да се приемат конкретни времеви рамки 7 дни, 30 дни и така нататък, в рамките на които се разрешава преносимостта на съдържание. Аз лично не смятам, че идеята е добра, защото ако се установят такива времеви срокове. Нека вземем за пример хора, живеещи в Копенхаген и в Малмио, в Дания и в Швеция. Ежедневно 50 000 души прекусяват моста от, една, от единия град до другия, защото живеят в едната страна, а работят в другата. Същото е, е и в, между Франция и Люксембург, или пък между Братислава и Виена хората прекусяват граници ежедневно, защото работят в една страна, а живеят в друга. Тогава какво трябва да направим? Трябва ли да започнем да хармонизираме разрешения годишен отпуск в Европейския съюз? Не мисля, че това би било най-доброто решение но хората продължават да използват мобилните си устройства, когато са на почивка. Други, на други пък се налага да пътуват за работа. Днес са в Белгия, утре са в Франция, в други ден са в Германия. Така че трябва ли да се налагат ограничения за това колко дни ви е разрешено да работите в друга държава членка на година? Та, мисля, че предложението за конкретни срокове във вид на брой дни ще е нарушение на основните права, защото ще трябва да се проследяват хората. Какво съдържание разглеждат, каква песен слушат в песен, продължаваща 4 минути, друга песен ли, защо тази песен или защо този филм. Това решение би било и скъпо струващо и, както вече казах, според мен е, ще е в е, нарушение на основните права. Така че трябва да имаме ясна разграничителна е, линия. Става въпрос за абонаменти и за факта, че на хората се налага да пътува. Колко време на година ще прекарат в друга държава членка, не е важен въпрос. Някои правят паралели с а, допълнителните такси за роуминг. Там решихме да въведем някои граници, но когато говорим за роуминг таксите, тогава вие използвате друга мрежа, а когато става въпрос за преносимост на съдържание, всичко това е ваше. Всъщност, вие вече сте заплатили за достъпа до това съдържание. Тогава как може някой да ви каже, че в друга държава трябва да плащате отново? Или няма да имате достъп до въпросното съдържание? Така че, в тази област трябва да кажа, че се надявам на следното, но когато е, експертите обсъждат въпроса, те изразяват е, много съмнения, свързани с разрешаването на преносимостта, без да се определя конкретно ограничение за дни. В някои страни някои от политиците искат по-дълъг преходен период. Той сега е 6 месеца. И това е един разумен преходен период, поне според мен. Не бива да забравяме, че от 15 юни 2017 година ще премахнем роуминг таксите в Европейския съюз. И когато хората не трябва да плащат по-висок роуминг, те ще започнат да използват много повече мобилните си телефони, когато пътуват в друга държава на Европейския съюз. И ние трябва да предоставим един законов достъп на хората, които искат да използват мобилните си телефони от юни 2017 година нататък. Ако не можем да им предоставим този законен достъп до съдържание, само ще ги накараме да използват повече VPN. Както знаете, дори 68% от гледащите филми в Европейския съюз казват, че използват така наречените безплатни даунлоудвания, безплатни сваляния от интернет. Така че имаме и избор. Или им даваме до... законен достъп, или те се обръщат към безплатното сваляне. Но ако направят второто, това ще означава, че творците няма да получат възнаграждение. И това не е добре. Ето, така стоят нещата около предложението за преносимостта. Ще ви помоля да подкрепите това предложение, защото то е изключително важно. Тази година през февруари направихме предложение за 100 МГц. То е 700-те, извинете, МГц. То се отнася основно за потребителите, защото днес липсва предвидимост и яснота. За тези е, хора, за кого говорим? Ако говорим за е, доставчиците на телефонни услуги, те не знаят за колко време ще могат да предоставят тези услуги на тази частота. И ако им предоставим предвидимост, тогава ще има по-голяма яснота и ще могат да инвестират повече. Преди две, два дни представихме нашия пакет за промишлена цифровизация. Той не е толкова свързан с потребителите, но, както знаем, една индустрия без клиенти, без граждани е, е безсмислица. Така че всички тези въпроси са тясно взаимосвързани. Също така, пакета за цифровия единен пазар, за технологията е голяма стъпка напред и също ще ви помоля да го подкрепите. Също така, по отношение на плана за действие за електронното правителство, това е също област, касяща пряко гражданите. През май месец, надяваме се на 25-ти, ще представим пакета за електронна търговия. Той също ще касае вашата комисия. И както знаете днес, получихме информация от допитване до обществото, от до сектора. И също така проведохме проучвания с така наречените тайни клиенти. И резултатите от тях са, че само една трета от хората, които купуват стоки или услуги в друга държава членка, имат положителен опит в това. Само 2% от хората опитали се да купят нещо в друга държава членка на Европейския съюз не са имали достъп до тези вебсайтове. 27% от хората имаш, имали достъп до вебсайтовете не са успели да се регистрират в тях, защото не са били от същата страна не са били от правилната страна. Не, IP адреса им не е бил правилния. След това 32% от хората, които са имали късмета да се успеят да се регистрират, са е, се сблъскали с проблеми за плащането. Кредитната им карта не била приета. Както знаете, в Европейския съюз имаме единна зона за плащания по интернет. И на теория единна зона за плащания. И на теория не би трябвало да има извинения от типа на това, че кредитната карта не се приема. Но в реалността 32% от хората, които са успели да се регистрират в вебсайтовете, не са успели да заплатят покупките си. Не казваме, че всеки сайт трябва да приема виза и MasterCard. Не, ако приемат MasterCard, добре, но трябва да се приемат картите, MasterCard издадените в Белгия и във Франция. Но днес това се ползва за извинение за отказ на услуги. 32% са имали проблеми е, като цяло, а 26% с плащанията. И е, процента на успелите да закупят стоки или услуги онлайн от друга държава членка е малко над 30%. Та въпроса ми е, какъв е този единен цифров пазар, когато само една трета от хората са успели да закупят нещо през граница? Надявам се всички вие сте успели да видите видеоклипа, направен от Беок. Ако не, можете да го потърсите в YouTube – напишете просто белк и геоблокиране, geoblocking и е, ще видите много е, добре избито представяне на ситуацията, в която се намираме в момента. Опитваме се да я променим, опитваме се да наложим задължението да се не се опитваме да, да наложим задължението, че трябва да се извършва продажбата както у дома, защото имаше възражение, че малките и средни предприятия не могат да бъдат предмет на такова задължение, а по-големите дружества могат да бъдат. Но съм сигурен, че ще има политици, които а, ще посочат загубите на някои дружества от това. В някои места, някои компании имат собствени системи за продажба по интернет и предоставени. В други места има собствена система за онлайн продажба, но няма собствена система за доставка и е, се практикуват така наречените точки за вземане на стоката. Но дискриминация на базата на националност или на това къде е издадена кредитната карта е неприемлива. Някои частни доставчици на услуги могат да потърсят стоките и да ги доставят на място. Например, ако аз искам да подаря подарък на дъщеря си, днес могат да ми кажат не приемаме кредитната ви карта, защото тя е издадена в друга страна. Днес имаме проблеми с това и трябва да се намерят решения, за да имаме добре функциониращ единен пазар. Преди 20 години можехме да го направим, но само физически. Сега обаче економиката и животът ни са все повече в цифровия свят и се получават все повече бариери, които ние трябва да срутим, за да създадем единия цифров пазар в Европейския съюз. Това беше по пазара за електронна търговия. Then we have to touch also parcel uh, delivery issues. Възникна обаче въпроса и за колетните пратки. Както знаете, темата е изключително сложна в Европейския съюз. Най-низките цени на колетните пратки се отнасят до 2 кг пратки и те са в Нидерландия 10 евро и 50 цента. Разликата между колетните пратки в страната и тези в чужбина в Европейския съюз отново са най-низки в Нидерландия. Но с 1,6 пъти са по-низки цените там, отколкото в останалите държави. Има разлика обаче между колетните пратки които се завършват в държавата и тези до държави европейски, в Европейския съюз. 22 пъти е разликата между най-низката и най-високата цена в Европейския съюз. Кой ще е готов да я заплати? Ето защо бихме искали да има повече прозрачност в ценообразуването, за да може да има някакъв интернет сайт, например, на който да има сравнимост на цените, защото по-настоящем те са изключително различни. Ако имаме такава сравнителна таблица, ще може да постигнем и повече прозрачност. Така ще се повиши също и конкуренцията. А ако има конкуренция, убеден съм, от нея ще се възползват както потребителите, така и бизнеса. Цените просто ще бъдат по-поносими. 50% от бизнеса и 50% от потребителите смятат, че основната пречка в електронната търговия е високата цена на колетните пратки. Затова трябва да внесем малко повече яснота в това отношение. На следващо място. През септември ще излезем с нов пакет в областта на авторското право. Достъпът е, определено трябва да бъде улеснен. Ще трябва да се справим и с изключенията, разбира се. Имам предвид изключения по образователни причини, различните библиотеки, изключението също за хората с увреждания. Срамота е наистина, че не можахме да ратифицираме а, договора. Вече от три години се водят междуинституционални битки, а сега трябва да изчакаме и решението на Европейския съд, за да видим кой трябва да ратифицира договора в Европейския съюз. Ние също трябва да излезем с решение. Въпреки, че няма да разполагаме с решение от страна на Европейския съд до септември. Иска ни се все пак да предложим някакво решение. за да се приложи, за да, за да започнем да прилагаме договора в Европейския съюз. Не можахме обаче да го направим през последните три години. Свободното движение на данни. Предложение в това отношение направихме през ноември. Свободното движение на данни е изключително важно за Европейския съюз. Знаем, че в някои държави членки този пренос не винаги се осъществява. В много случаи е невъзможно да се предоставят качествени услуги ако а, мястото е а, недобре осигурено. А, как може да се достигне до а, дадено място, ако то се намира в непроходим регион? Опитваме се да работим в това отношение, да работим по поддръжката на съответните доставни камиони. Опитваме се също така да групираме доставките. Но какво ще се случи с свързаните автомобили тогава, когато те започнат да се движат през граница и когато данните се съхраняват само в една държава? Нуждаем се от а, центрове във всички държави членки, включително и в Люксембург, включително и в малката Естония, от която аз идвам. Това ще струва скъпо, но не може да се възползвате изцяло от големите данни. В областта на медицината, например, какво ще стане с диагностиката? Как ще и за каква връзка ще говорим, ако няма връзка между големите данни? Как да видим дали има сходство в практиката, ако няма такава свързаност? Би било невъзможно. Затова трябва да направим така, че в Европейския съюз да има свободно и безпрепятствено движение на данните. Бих казал и нещо повече. Трябва да работим, за да допринесем до сигурно предаване на данни в Европейския съюз и а, е, такъв обмен на данни с други държави, като САЩ, например. Това ще е в полза за всички ни. Големите данни. Предложението за ДДС и директивата за правата за интелектуална собственост. Не говорих за фалшификациите. Казах ви, че ще има второ предложение за реформа на авторското право. ще разгледаме въпроса за киберпрестъпността. Ще преразгледаме директивата за услугите на аудиовизуалните медии, реформа в областта на далекосъобщенията. Тази реформа също е много важна за потребителите, но и не само. Тя е важна и за доставчиците, и за всички, които работят в областта на далеко съобщенията. За мен е удоволствие, че Европейската комисия вече посочи докладчик по първите три предложения. Наистина се надявам да имаме някакви осезаеми резултати преди лятната вакансия. Благодаря ви, оставам на разположение за въпроси. Председателката. Чудесно. Списъка ми са. Дан Dalton, Сабин Вахея, Pascal Aramon, myself. But do, do other... Okay, do we'll go through the um, uh, coordinators first. Дали да не дадем първо думата на координаторите? Андреас, искаш ли думата? Не. Евелин. Благодаря ви, госпожо председател. Честно казано, аз не съм искала думата. Но така или иначе традиция е координаторите да се изказват. Благодаря ви, господин комисар, за изключително обширната информация, която ни предоставихте. Аз бих искала да чуя малко повече а, последната тема. Какво ще се случи с платформата за економиката на съвместното потребление? Темата живо интересува европейските граждани, но и не само. Вълнува също и нас, европейските депутати. На следващо място онлайн съдържанието и преносимостта. Онлайн съдържанието, преносимостта и достъпността са три ключови елемента, които често обсъждаме в Европейския парламент. Аз съм докладчик по онлайн съдържанието и в качеството си на такава не мога да ви обещая, че ще приключа работата си преди лятната вакансия. Темата е изключително сложна ние се опитваме да работим и в тясно сътрудничество с парламентарната комисия по правни въпроси. Целта ни е да постъпим отговорно и разумно. Е, опасявам се, че ако прибързаме, резултата няма да е на висота. Надявам се обаче да приключа доклада си преди края на годината. Така съм ви предупредила. Но преди лятната вакансия едва ли. Колкото и да ми се иска, не смятам, че е възможно. Невъзможно е да гледаме доклада на пленарната сесия през юли. Възникват много въпроси по отношение на връзката между онлайн данните и материалните такива. Това е една неясна, сива зона, в която липсва правна сигурност. Много трудно може да се установи кой софтуер или кой сървър трябва да се използва в един или в другия случай. Искаме и се малко да задълбочим а, анализа в това отношение, за да премахнем тази правна несигурност. Да не забравяме проблема за различното приложимо право в зависимост от това дали стоката е закупена онлайн или не. Това беше обект на резолюция на Европейския парламент. За потребителите и за малките и средни предприятия това е истинско предизвикателство – Предполагам, че това не е проблем за Амазон, тъй като Амазон продава само онлайн, но какво да кажем за другите предприятия, които предлагат стоки пряко и по интернет? Европейската комисия трябва да се занимае и с този въпрос. Искам и се да чуя нещо от вас в това отношение. Благодаря. Господин Долтън. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви, господин комисар. Радваме се, че сте сред нас. Първо във връзка с преносимостта, която обсъждаме от дълго време. Аз смятам, че е, сте напълно прав. Не го казвам често. Не подкрепям особено комисията обикновено, но вие сте възприял правилния подход, тъй като защитавате териториалността и успявате да се справите с проблема. Според мен ключовия проблем е следният. Обезпокоен съм, че вървим към някакъв общоевропейски лиценз. Бихме могли да се справим, ако още в самото начало на процеса можем да идентифицираме а, лицето. Не трябва да се оправдавате за а, преносимостта. А, смятам, че хората така или иначе ще използват VPN, но ако не уредим правата за идентифицирането, едва ли ще можем да променим и нещо по отношение на териториалността. Както вече казах, вие сте напипал проблема и аз подкрепям подхода, който сте възприял спрямо него. Относно цифровите договори, бих искал да попитам какво смятате за онлайн и офлайн продажбите? Може ли според вас да се стигне до объркване? Защото а, това са двата начина на осъществяване на търговия. Би било интересно да чуем вашето мнение. Не можем да насилим компаниите да продават на пазари, на които не желаят. Още повече, ако тогава ще трябва да спазват а, това или онова право. Подкрепям това, което се опитвате да направите, но трябва да внимаваме да постъпите правилно, защото ако сгрешите, може да отблъснете хората от този тип търговия. Така че нека да внимаваме. Обезпокоен съм също и относно дискусията, която се води в момента за безопасното използване на валутата в рамките на онлайн търговията. Много европейци пазаруват по интернет ежедневно, така че внимателно трябва да уредим въпроса. Споменахте YouTube, което е чудесно, но се надявам, че няма да се стигне до там да трябва да се плаща, за да може човек да получи достъп до YouTube. Надявам се, че не това предлагате. Когато господин Ньотингер беше тук вчера, аз го попитах дали няма да има някакви предложения за въвеждане на такса за достъп до услуги, като тези на YouTube, например. Честно казано, отговорът, който получих, не беше много положителен. Европейската комисия каза, той няма да тръгне по този път но говорихме също и за големите издатели. Казахме, че те много страдат в момента, но това е така, защото просто не са се адаптирали към цифровизацията. Т така че, моля ви, не дете да се опитвате да регулирате и тези зони, защото по този начин ще отблъснете хората от интернет. Надявам се, че Европейската комисия няма да тръгне по този път, но предполагам, че ще ви е трудно да не го направите. Госпожа Гербхарт упомена нещо, което и аз а, подкрепям. Потребителите подкрепят идеята за економиката на съвместното потребление. А, хората дори не осъзнаваха, че това е а, реален пазар. Моля ви, не отблъсквайте хората от а, него. Сега ще трябва да изляза за малко до туалетната, но ще се върна, обещавам. Благодаря ви, Дита Харанзо. Uh, Благодаря ви, господин комисара. Извинявам се, че след дълго Извинявам се, че след дългото гласуване много от колегите не можаха да останат. Всичко, което казахте е изключително важно. Трябва да се срещаме много по-често. Благодарение на вас ние преминахме от словата към действията. От името, поне на моята група, мога да ви обещая, че ще направим каквото можем, за да имаме напредък в това отношение, защото наистина желаем да постигнем резултати в полза на гражданите. Споменахте много предложения, аз няма да навлизам в подробности. Просто бих искала да попитам нещо във връзка с скорошната ви инициатива за услугите в облак и електронното управление впечатляващ начина по който казвате, че могат да се премахнат пречките в единния пазар. Същевременно обаче това ще ни струва скъпо. Вие казахте, че не предвиждате европейско финансиране, а че разчитате на частните партньорства и на участието на държавите членки. Бих искала да попитам, взел ли сте предвид економическото и социалното положение в Европа? Получил ли сте някаква обратна връзка от държавите членки в това отношение? Моля Сабин и Паскал да решат кой ще говори от името на НП. Дита, искаш да добавиш нещо ли? Да, извинявам се, и аз трябва да изляза, няма да ходя до туалетната, но ще се срещам с председателството по друго важно досие. Председателката. Добре, моля всеки един от следващите оратори да говори кратко в рамките на минута за да може да оставим достатъчно време на комисаря да отговори. Закъсняваме, но ако комисаря може да остане с нас, ще останем до 12.20. Трябва да си отделим обаче достатъчно време, за да говорим и за одобрението на типа за моторните превозни средства, защото тази тема също е важна за потребителите в Европа. Джулия, след това Сабини и Паскал да се разберат. Благодаря господин заместник председател на комисията за това, че сте тук. Този път ще остане и ще изчакам отговора ви. Подкрепям казаното от вас за преносимостта и за блокирането на географския принцип. Просто исках да спомена, че е чудесно, че през май най-накрая ще разполагаме с предложение за електронната търговия и, гео... и блокирането на географски принцип. Консултациите и допитванията показаха, че основното притеснение на потребителите е свързано с блокирането на географски принцип. Всички знаем, че пакета за авторското право беше отложен за септември. Предполагам, че не може да очакваме промяна в това отношение, но нека да помоля, че директивата за вържените линии, например, няма и не изисква консултация, което означава, че можем да се справим с нея доста дълго извинете, доста бързо. Относно договора, който упоменахте, получихме известна информация за графика. Договора от Маракеш бе отложен за втората половина от годината, но доколкото разбирам, той ще бъде представен заедно с пакета за авторското право. Може ли да внесете малко повече яснота в това отношение? За отделен пакет ли говорим? Защото според мен е безспорно, че трябва да преминем към изпълнение на споразумението от Маракеш. Надявам се, че бързо ще можем да превъплатим този договор в а, а, законодателен акт. Относно пакета за авторските права. Той ще, се отнас... той ще включва също и предложение за кабелното разпространение и за сателитното такова. Как предвиждате да се случи изпълнението? Смятате ли, че ще трябва да направим преразглеждане на съответната директива или просто ще засилим прилагането на пакета като цяло? Защото нещата не са много ясни в това отношение. Вие споменахте библиотеките и изключението за тях, но не споменахте, че ще има изключение за научната и развойна дейност смятам, че има много други ам, потребители в научната и развойна дейност, които също се възползват от онлайн съдържанието. И може би е добре да имаме малко по-различен подход и към тях. Важни теми бяха повдигнати преди малко, като например евентуалната такса за ползването на YouTube. Как ще се впише това с директивата за електронната търговия? Доколкото разбирам, вие не желаете да преразглеждате тази директива. И ако това е така, какво ще стане с тази платформа, която дава възможност да се аплодва видеосъдържание от страна на трети страни? Може ли да обясните? и да ни убедите, че няма да има преразглеждане на принципа Safe Harbor. Изненадващо беше, че Европейската комисия е решила да проведе допитване за пакета за авторското право. От дълго време обсъждаме темата. Ако не се лъжа, преди година парламента отхвърли предложението. А сега Европейската комисия отива още по-далеч. Защо непрекъснато се занимаваме с тази тема при положение, че Европейския парламент винаги се е изказвал против вашите предложения? Тази тема забавя целият пакет в областта на авторското право. Председателя Юнкер заяви, че темата е важна за Европейската комисия. Ja, auch zunächst von meiner Seite aus vielen Dank. Äh, Благодаря. Това е чудесна възможност да разберем мисли. Искам да се върна някои въпроси. Приносимостта един от тях. Беше споменато, че проверката на местоживеенето има ключево значение. Ако се въведе времево ограничение, може би това би имало а, смисъл, но, но трябва да се знае къде живее абонатът и как точно ще се определи това. Когато става дума за трансграничната преносимост. Ако ще предлагаме териториалният принцип за аудиовизуалните услуги, филми и прочие, и когато става дума за лицензиране. Там проверката е особено важна. Тези неща не са много ясно дефинирани и се чуда какво ще направи комисията по този въпрос. Дали ще има разпоредби в актовете по делегация? Какви процедури ще бъдат възприяти и какви ще бъдат отношенията? между притежателите на лицензите и доставчиците. И второ, неоправданото блокиране по географски принцип възоснова на кредитната карта или IP адресът. Проверката на местоживеенето чрез кредитната карта е нещо, което е възможно. Но има и конкретни примери. Примерно холандските железници имат е, офис, е, в който може да се, може да се имат присъствие на интернет, където човек може да си купи билети, но трябва да има холандска кредитна карта. Аз не мога с моята кредитна карта да си купя от, от там билет. Споменахте също така и фиброгласовите кабели, също така частотите. Но питам се, възможно ли е да се преодолеят големите несъответствия в следващите няколко години, за да имаме някакво еднообразие а, какво ще да кажем за конкуренцията в сектора на телекомите? Виждаме в, в Германия тенденция към ремонополизация на сектора. А, същото се отнася и за услугите във връзка с аудиовизуалните услуги. Какво се предвижда по отношение на обхвата? какво ще стане с линейните и нелинейни услуги? Как ще се осигури защитата на младите и на потребителите? Как ще се а, регулира а, рекламата и така нататък? Стои тук и въпроса за авторските права. Говорите за някои изключения и ограничения. Говорихте и за хората с увреждания – как ще може тези услуги да бъдат доста достъпни и на хората с увреждания. По една минута на изказваш се, казва председателката. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар, за всичко, което ни казахте. Първо за материалните стоки, материалните вещи. ще има ли във, е, във връзка някакви различия в правата? Според мен няма а, е, основание да има подобно разграничение. Защо? Трябва онези купуват онлайн да имат повече права от онези, които го купуват в, реално, в магазина. А, директивата а, е, трябваше да бъде преразгледана. и кога смятате да представите ревизираната директива. Това се отнася и до преносимостта, до онлайн съдържанието на хората, които прекусяват граници всеки ден, за да отидат на работа. Има голям брой а, такива хора в Европа. по-малко от 1% не са чак толкова много, но мислите ли, че е уместно да се въведе ограничение колко дни може да се използва преносимостта. Говорихте ли за роминга, за справедливото разпределение на времето за ползване? Искам да знам нещо по този въпрос. Например, Проксимус в Белгия, който е доставчик на подобни услуги, вчера спомена, че евентуално иска да въведе ограничение 40 до 50 дни. В областта, в която аз живея, това ще бъде пълна катастрофа, защото хората прекусяват ежедневно границата и се нуждаят да ползват роминг. И де-факто, и де-юре. Надявам се, че комисията няма да тръгне в, по този път. Благодаря, Вики. Надявам се, че чувате, което, което казвам. Първо за досието, което, което ни интересува преди всичко. Правата на потребателя върху цифровото съдържание. Има редица въпроси, свързани с това съдържание, на които комисията не отговаря. Мисля преди всичко за начина да се осигури последователност между различните а, законодателни системи а, по отношение и на материалните и нематериални стоки. А, значи тези въпроси продължават да бъдат неясни. Също така става дума и, е, и за текстове, споделям тревогата на онези, които смятат, че ако има два съвместно действащи режима за защита на потребителя, един конкретен режим за онлайн покупките и друг е, за тези, е, които купуват в магазина. А, това а, е, а, не, какво? Искаме просто да задоволим исканията на тези, които търгуват онлайн по отношение на преносимостта. Въпросът вече отдавна се е, разглежда. Е, трябва да се каже, че тук териториалният принцип осигурява а, приносът на всички участници, които имат полза от културните стоки. И а, а, от проверката на местоживението или обичайното местоживеене на абонамента, на абоната е много важно, но регламента в момента е също неясен и по този въпрос. Споменахте YouTube. Знаеме, че два, две трети от използването на видеоматериали по а, а, интернет а, се а, използва чрез по този начин. Това са 10% от приходите на тези, които създават тези културни артефакти. Аз имам съвсем кратък и конкретен въпрос, който не, се, а, не е пряко свързан с а, тези предложения, които се правят, но е свързан с активната електронна търговия. Въпросът ми е следният. Какво възнамерява да направи Европейската комисия, за да осигури еднаквото прилагане на директивата за електронната търговия? Виждате, сега водим дебати във връзка с тероризма и се оказва, че страните по различен начин прилагат тази директива. Какво е примерно незаконно съдържание и други процедури, как се прилагат, значи комисията, какво възнамерява да направи, за да се прилага директивата е, еднообразно навсякъде. Доста дълъг е, списък въпроси, казва председателката. Сега за защитата на данните. Добре е да гласуваме по този въпрос, но трябва да имаме ясни насоки. Как да прилагаме това? И особено когато става за, примерно, досието за цифровото съдържание, необходимо е, е да възприемем подход, в който е, онези, които използват а, е, е, цифровия пазар, да не бъде в конфликт с това, което възнамеряваме да приемем. Сега, въпросът за отговорността на посредниците и също така за платформите. Има много опасения относно отговорността на посредниците и на платформите тъй като за тях би било много трудно да отговорят на някои изисквания на законодателството, на законите. По въпроса на стандартизацията. Обсъждахме вчера трансатлантическото партньорство, споразумение за партньорство и търговия, особено а, с а, с САЩ по цифровия растеж. Трябва да, бъде, да внимаваме да не разработим и въведем европейски стандарти, които се различават от международните стандарти. Това се отнася до киберсигурността, например. И е, всички е, въпроси, които са свързани с е, е тип, трябва да се разглеждат тази светлина. По отношение на блокирането на географски принцип, е, знаем, че тук става дума за дискриминация. В никакъв случай не трябва да принуждаваме традиционните търговски дружества да предлагат същи, едно, едни и същи стоки на една и съща цена в цяла Европа. Потребители трябва да има избор, да има избор от е, широк спектър от е, стоки. А, това бяха въпросите, които обсъждахме миналата седмица. Трябва много да внимаваме с определението на понятието платформа. Въобще трябва да бъдем, внима, да бъдем внимателни с дефинициите в бъдеще. В, в почти всички сектори. Сега, ако можете за няколко минути поне да отговорите на някои от въпросите и сигурна съм, че ще може след това онлайн да отговорите на всички. Благодаря. Струва ми се, че е, не е необходимо да давам отговори, е, тъй като почитаемата госпожа Вики Форд е, вече каза това, което аз исках да ви кажа. така че чудо се просто, що ме викате да участвам на тези заседания, като мислим по един и същия начин. Ще се опитам да отговоря на някои неща, а вие ми дайте сигнал кога е време да приключвам. Сега за платформите. Започвам от тук. Съвсем правилно казахте, че имаме, има различни видове платформи. Когато хората говорят за платформи, те много често мислят за различни неща имат предвид различни неща. Някои говорят за търс, имат предвид търсачки, примерно, други искат по-голяма прозрачност. А, други питат дали търсачките не се опитват да ма, рекламират или прекарват свои собствени продукти и какво да кажем за онези, които са начало най-напред в пазара. И трябва да се съгласим с тези, които искат, пледират за по-голяма прозрачност. Други, когато говорят за платформи, имат предвид главно защитата на потребителите. Е, примерно, водачите на таксиметрови автомобили. Но всички части на европейския пазар трябва да се съобразяват с нашите правила. Ние, които вземем решение, обаче, не трябва да забравяме, че економиката на споделянето ще продължи още дълго време, ако не завинаги. Има нови, възникват нови економически възможности. И е, е, е, всички трябва да се приспособят към това. Ние в Европейската комисия нямаме никакви а, планове да спъваме а, а, иновациите или да регулираме иноваторските платформи. Други, когато става дума за платформи, имат, имат предвид платформи от различен вид. Примерно някои предоставят музика Други имат абонати, примерно по 140 или повече хиляди абонати. А, и такива платформи като Spotify, например, те а, осигуряват над 140 милиарда доходи на музикантите. Има други платформи, които предлагат друго съдържание. Те е, имат 1 милиард контакти в годината, но под 1% дават на музикантите. 140, 140 милиона абонати, 1 милиард контакти, обаче нищо не, не отива в джоба на тези, които са създали музиката. Значи, тези правила трябва да бъдат по-ясни да знаем кога става дума за неутрални посредници и кога трябва да кажем извинявайте, вие използвате съдържание създадено от някой друг е, и не му плащате. Аз не обвинявам е, е, някои платформи, но ясно е, че тези правила трябва да бъдат по-категорични. уведомление и а, плащане или плащане, това работи, когато нещата са черно-бели, много ясни. Незаконно съдържание. Ясно е и там, обаче може да бъде законно съдържание, което се използва по незаконен начин от някои платформи. Там нещата не са така очевидни. И когато най-накрая свалят песента или музикалното произведение от платформата, някой друг я качва на друга платформа. И тогава авторът, музикантът казва, извинявайте, свалете. Е, и нека въобще да не се качва повече на тези платформи моята песен. Трябва да слушаме, да се вслушваме в, в е, призивите на музикантите. Не става дума само за справедливото заплащане, независимо от това, че това е много важен въпрос – но става дума за това да има условия еднакви за всички. Едни платформи, които имат абонати, издържат се от абонаментните такси, други, които се издържат по друг начин. Така че ние в Европейската комисия решихме да не възприемаме хоризонтален подход и да се опитаме да регулираме по един и същи начин с един регламент всички видове платформи. Когато говорим за безопасните, за обежищата, безопасните пристани, тук нашия подход се ръководи от проблемите, искаме да решим реално съществуващите проблеми. А не просто да променяме някои от основните принципи на интернет. Не това е, е, искаме да направим. По отношение на блокирането на географски принцип. не става дума навсякъде е, да е, се прилагат едни и същи цени, примерно. Става дума за свободата на предприемачеството. Знаете, в е, супермаркетите някои, някои цените често са по-низки, отколкото цените, ако отидете в магазини или някъде в провинцията. Потребителят трябва да има избор. Ако искате цената да бъде прекалено висока, и мен ми се види, че цената е, че нещо е много скъпо и мога да, и, да и трябва да имам право да отида да, и да го купа по-ефтино на друг сайт. Още един път е, ще кажа. Е, задължението да плащаме, така, да, да, да продаваме така, както продаваме в, в, в е, реални условия от дома си, да продаваме така онлайн, не може да се вменява на всички. Как да съобразим това с Рим едно? Защото подобно решение би било прекалено опростено, опростенческо. у е, онези, които се пледират за нещо подобно, няма да могат да разберат за какво става дума, да прочетат етикета, както аз мога да прочета върху тази бутилка. онзи, който а, а, продава а, нещо, не трябва да има проблеми за това как да намери това, което иска да купи в различни части на Европейския съюз. Стандартизацията. Отворените стандарти са нещо много важно. Само преди два дни се срещнах с Джани Ромети от IBM. IBM вече е почти европейска а, фирма, европейско дружество вече от 100 години работят на европейски пазар, познават го много добре. И те казват, че съществува нужда, съвсем реална нужда, заедно с американците да работим за създаване на отворени а, стандарти. Като говорим за интернета на вещите, а, да, а, има а, над 600 различни стандарта, които третират а, тези проблеми в Европа а за малките търговски дружества, за малките фирми е почти невъзможно да се оправят в тази джунгла. Някои произвеждат домакински уреди, примерно. Е, искате да свържете, примерно, хладилника си с пералната и с прахосмокачката. Трябва да сложите по един чип във всеки от тези уреди. Цената на този чип обаче е 50 евро. Твърди се обаче, че ако стандартът е отворен, цената ще бъде само едно евро да се свържат всички тези различни е, домакински уреди. Е, значи въпросът е тогава, защо трябва потребителя да плаща 49 е, е, евро повече? Е, тук опираме до въпроса за конкурентоспособността на нашата економика. Искаме да насърчим е, стандартизация в приоритетните области, включително интернетът на вещите. А стандартизацията а, е, трябва да остане организирана така, както е сега, но доброволна, а, е, на доброволен принцип. Но, когато използваме парите на дънокоплатеца, може да се опитаме да ускорим тези процеси, в някои конкретни приоритетни области. Именно това се стремим да сторим. Сега, отговорността на посредниците. Но мисля, че вече казах, няма да възприемаме хоризонтален подход, трябва да остане възможността за безопасните а, обежища или а, безопасни пристани а не да кажем, че съществуват някакви а, лоши платформи и въпреки, че знаем това, да не правим нищо. А, разбира се, това не може да бъде приемливо. Нямаме намерение да заведем да въведем плащане за YouTube. Това е една публична медия, е, имаше разговори в Европейската комисия за а, налагане на някакви, а, някакви плащания на YouTube, но аз в никакъв случай а, не съм привърженик на тази идея, че някой обсъжда нещо, не значи, че Европейската комисия има намерение да го, да го направи. Никога не съм бил привърженик на подобни идеи. Но пак ще кажа, ако, има, ако е необходимо, правилата трябва да бъдат по-прозрачни, по-ясни. Преносимостта. Да няма е, ограничения в рамките на дни или каквото и да е друго. Но абонамента трябва да бъде разграничителната линия. идентифицирането на различните процеси е много важен, важен елемент е, от всичко това. Трябва да защитаваме принципът на териториалност. Защото финансирането, примерно, на новите филми, филмопроизводството се финансира по териториален начин. Аз а, е, а, е, съм против абсолютната а, а, териториална изключителност. Хората казват, е, трябва да осигурим на инвеститорите абсолютна е, изключителност по териториален признак. Чуваме това понякога. Извинявайте много, но вече а, е, има подобно нещо. А да помислим за тези 20%, които използват а, а, виртуални частни мрежи, VPN. А, това са 20% съгласно а, директивата, VPN, а, директивата КАПСАТ, макар и това да е незаконно, няма териториална изключителност. И тези, които използват а, това, фактически преодоляват ограниченията на абсолютната териториална изключителност. Това трябва да знаят от тези, които настояват за нея. Трябва да осигурим законен достъп на потребителите до цифровото съдържание и сента ни е да осигурим справедливо възнаграждение на творците и на онези, които а, са, притежават авторските права. Времето ми изтича, разбирам. Председателката напомня на господин комисара, че има още една точка от дневния ред. Стана дума за това, че милиони хора работят в една, живеят в една страна, живеят в друга. За е, е, споделените економически а, операции. А, вече говорихме, че този въпрос е достатъчно регулиран Много, много въпроси бяха зададени. Всеки от депутатите по, зададе поне 5, ако не, ако ли не е 15 различни въпроса а, и е трудно да се отговори на всички. Сега за честотите. А, знам, че в някои страни съществуват трудности. Как да осигурят а, тази така е, високата част от спектъра 700 МГц за някои доставчици на услуги. За някои това е трудно. Искат по-дълъг преходен период, за да освободят тази част от частотния спектър. Но става дума за конкуренция. И това е конкуренция не само в рамките на Европейския съюз, това е конкуренция, която е в целия свят. Така че ние може да ви дадем по-дълъг преходен период, две, ако щете и 20 години. Но а, къде ще се окажем, ако а, позволим толкова дълги преходни периоди? Вече бързаме през глава, защото сме изостанали. И трябва да бързаме още повече. Става дума за нашето бъдеще. И ако някой иска да се бавим, за сметка на нашето бъдеще. Това е въпроса на въпрос, който трябва да се реши от някой взимат решение, но аз не подкрепям подобни призиви от председателката. Не, не, не се спрях на въпроса за съпътващите материали в, в, в, ав, при авторските права, авторските и присъединените права. А, има някои, които настояват за тях. Но знаете, че дори в Германия не се е ясен този въпрос. Някои, публю... някои издатели категори... са категорично против признаването на подобни присъединени права, така и в много други страни на Европейския съюз. Другаде са на различно мнение. нека да мислим за, за споменем само пример с Allgemeine Zeitung и Springer като издател а, в Германия. Много самите членки, а също и редица издатели повдигат този въпрос онези, примерно, издателите на музика, музикални а, е, произведения, а, е, те имат, ползват подобни права, искат това да направят и издателите на печатни издания, например, но ние в Европейската комисия не сме готови да да кажем, извинявайте, вече въпросът беше обект на публични, е, публична дискусия разполагаме с достатъчна информация, за да вземем решение. Честно казано, не сме обсъдили този въпрос по време на публичните обсъждания. Въпросът за свободата на така наречената панорама беше обсъждан, обаче не, не можех да твърда, че сме го обсъдили е, в рамките на публичните консултации. Не можем да кажем, че разполагаме с достатъчна информация да вземем решение, така че ще направим, ще оповестим нашите предложения през септември, след като разполагаме с достатъчно информация от публичните консултации, които бяха организирани. Благодаря за поканата да ви гостувам и председателката. И сигурно съм ще отговорите на въпросите, които останаха без отговор. Ще бъде сложно, казва господин комисар, но ще се опитам. Няма да е лесно. С ваша помощ. Ще се опитам да го сторя. Now, because we had enormously long votes this Имахме огромно гласуване тази сутрин по редица доста сложни въпроси. И поради тази причина закъсняваме с графика. Следващата точка в дневния ред за тази сутрин е презентация, изложение на комисията относно одобряването и надзора на пазара на моторни превозни средства. Това изложение е много важно за потребителите в цяла Европа. И искам да съм сигурна, че то получава достатъчно време в тази комисия. Много е добре, че имаме сред нас представители на комисията, но докладчик като изрази опасение, че не иска твърде прибързано да разглеждаме тази точка. Ако решим да оставим това за друго заседание на комисията, можем да обсъдим този въпрос на 24 май което е след месец. Можем сега да започнем с изложението на комисията, но предполагам, че в оставащите 15-20 минути няма да ви е достатъчно, за да направите пълното си изложение. Аз знам, че някои от членовете имат самолети да хващат комисията. Искате ли да се върнем на този въпрос? Бихте ли се върнали тук след няколко седмици? И тогава ще ви отделим един час в заседанието или половин час в заседание, най-малкото половин час, надявам се повече, за да направите изложението си. Какво смятате? Благодаря, госпожо председател. Даваме си сметка, че времето ни е ограничено. Заедно трябва да се вземе решението от ваша страна и от страна на докладчика за това как да процедираме днес. Председателката. Тогава предлагам презентацията, PowerPoint презентацията, която имате, да бъде качена онлайн, за да може е, да започнат да се запознават с нея членовете, да започнат е, двустранни неформални дискусии и на 24 май да се захванем официално с тази точка. Приемлив ли е този вариант за докладчика, господин Далтон? Погледнах презентацията и трябва да кажа, че тя е дълга, сложна, много е добра, но няма да ни стигне времето да я направим днес. И трябва да кажа, че това, че отлагаме разглеждането на този въпрос с един месец, не означава, че отлагаме въпроса. Ние няма да предлагаме нищо ново в тази връзка много скоро, така че не отлагаме работата по тази тема. Да, напълно съм съгласна. Трябва да отложим този въпрос за 24 май и както знаете, ние сме членове с Даниел Даунтън в работната група за разследването на скандала с, с Volkswagen и ще ни е необходимо повече време. Така че за мен е, отлагането е приемливо. Председателката, благодаря. Това ще ни даде възможност и за по-голяма посещаемост от страна на членовето. ЕНП, съгласни ли са? Да, добре благодаря на всички много за огромната работа, която свършихме тази сутрин. Благодаря.